Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Нека да започнем нашето съвместно заседание на комисиите ЕКОН и ФАМ. На първо място искам да ви попитам, има ли въпроси по дневния ред? Ако не, приемаме дневния ред. Gender Equality and Taxation. Uh, Знаете, че ще обсъдим доклада за равенство на половете и данъчни политики в Европейския съюз. Имаме 189 изменения, които ще обсъдим днес. Те бяха представени е, към съвместния доклад на двете комисии по тази тема от нашите съдокладчици Мариса Матиас от ЕКОН и Ернестор Тасун от Фан. Първо ще ги чуем. Те ще представят измененията. Сега давам думата на госпожа Матиас, имате 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Бих искала първо да благодаря на докладчиците в Сянка за представените изменения. Също така трябва да кажа, че това е първа размяна на мнения по 189 изменения. Вече има някои компромиси, които са постигнати, но Както вече казах, искам да подчертая, че ние работихме много конструктивно. Имаше обща воля да стигнем до съгласие по тази тема. Нещо, което ни се струва изключително важно – Работихме с докладчика, така че равенството на половете да бъде и в центъра на данъчните политики. Нещо, което до сега не се е случило. също времено. Аз съм до някъде песимистично настроена, но мисля, че ще можем да стигнем до компромиси. Все пак има един висящ въпрос. Надявам се да стигнем до решение. Това е въпроса за отделните вноски. Но като цяло мисля, че ние можем да разменим мнение по този въпрос – Всички тези теми могат да бъдат разгледани. И мисля, че това ще бъде отлична възможност да продължим да развиваме дебата. Надявам се да стигнем и до компромис по индивидуалните вноски, нещо, което е основно. Надявам се да стигнем до решения по основните теми. Благодаря. Благодаря, господин Ортасун. Благодаря съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите. Мисля, че интересът към доклада е много голям. Като цяло смятам, че това ще бъде добър текст, много важен за публичните политики в тази област. Също така, по този начин ние можем да повлияем на европейския семестър, препоръките по страни и други важни процедури – След първото заседание на докладчиците в Сянка виждам, че има наистина желание да стигнем до консенсус, що се отнася до адаптирането на прякото и косвено данъчно облагане към политиката за равенство на половете. Иска се включването на тази перспектива. Радвам се, че освен това повечето групи подкрепиха и промяната на формулировки. Те са готови да подкрепят и консенсуса. Както каза и Мариса, имаме само един висящ въпрос, а именно индивидуализирането на равното данъчно облагане. За мен като минимум ще кажа, че държавите членки трябва да премахнат дискриминацията, която е в резултат на съвместното данъчно облагане. В този случай знаем, че има дискриминация. Трябва ли да призовем за индивидуално данъчно облагане или да намерим някакъв друг начин – тук ще трябва дискусиите да продължат. Но като цяло мисля, че всичко това е възможно и че докладът има силна подкрепа в комисията. Много благодаря. Сега ще дам думата на всички, които искат да се изкажат. Господин Герхолд, замества докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Вчера говорих на английски, затова и днес ще се придържам към този език. Господин Хейс и госпожа Заборска се извинява, че не могат да присъстват, но аз ще представя тяхното становище. Има 27 изменения от НП. Ние искаме да се ангажираме с процедурата. Имахме много ползотворна среща на докладчиците в Сянка и смятам, че работата по доклада ще приключи на време. Искам да подчертая някои от основните приоритети по съдържанието на доклада – Ако отчетем, че при някои данъчни политики може да има непряка дискриминация въз основа на пола, е ясно, че трябва да разгледаме и инструментите на пазара на труда, включително и настоящи европейски норми. Данъчните политики като цяло са разработени така, че да са неутрални спрямо мъжете и жените. Но трудовите политики са много повече полово зависими. Ние трябва да се борим с този проблем. Това е подчертано в доклада. Освен това, данъчните системи са в правомощията на държавите членки. Това го подчертаваме изрично. Трябва да се мисли дали да има индивидуални или общи данъчни системи, но ние не можем да приемем като група да се одобри единствено едната или другата система. Би трябвало да има свобода на избор, така както го има сега при много европейски семейства. Нашата група се застъпва за свободата на избора. Това е важно и за финансовите интереси. Що се отнася до ДДС и тъй наречения розов данък, мисля, че докладът отива твърде далеч. Би трябвало да се водим от директивата на еза ДДС. Най-новите предложения на комисията за ставките дават повече гъвкавост на държавите членки при продуктите за лична хигиена. Позицията на групата ни ще зависи от окончателните компромиси. Е НП очаква с нетърпение продължаването на преговорите. Благодаря. Сега давам думата на представителката на социалистите и демократите, госпожа Вережия Благ... Е, Переш. Благодаря. Аз говоря основа на текущите преговори и представените изменения. Мисля, че позицията е добра. Това са теми, по които нашият парламент доста е говорил, като крайната цел е да се осветлят някои скрити данъчни практики в държавите членки, които наказват жените или възпрепятстват тяхното връщане на пазара на труда. Това е въпрос от ключово значение, защото е важно те да могат да водят независим живот. Също така разглеждаме средствата на мъжете и жените в рамките на семейството, когато жената не работи, е ясно, че а, тя не е в равностойно положение. Това също трябва да се разгледа. Като цяло, виждаме, че и в доста държави членки, когато има брачна двойка, тя се ползва от повече привилегии. Грижата организирана за децата, е също нещо важно, което може да компенсира индивидуализирането на данъчното облагане и да улесни връщането на жената на пазара на труда. Затова мисля, че ние можем да стигнем до съгласие последната формулировка. Аз ще я прочета на английски. Мисля, че тя решава една от основните трудности. А именно искането да се индивидуализира данъчното облагане. Чета всички държави членки трябва постепенно да въведат индивидуално данъчно облагане, като същевременно запазят всички финансови ползи, и добавки, свързани с родителството. Мисля, че около този текст ще можем да стигнем до обща позиция. Също времено ние сме и за това държавите членки да сложат край на данъчното облагане на продуктите за лична хигиена. Това може да се направи като част от реформата на ДДС. Необходимо е също така въпросът за половото равенство трябва да присъства и когато се събират данни и когато се разработват данъчни политики. Необходимо е да се направи разграничение между мъжете и жените, за да се планира по-добре от данъчна и бюджетна гледна точка. Това е и пожелавам на нашите двама съдокладчици успех. Благодаря ви, госпожо Береш. И господин Тремоса от Алде. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчиците. От нашата група трябва да кажа, че сега виждаме новите реалности в различните отрасли в държавите членки по отношение на заплащането. Виждаме и различни модели на потребление, ако сравняваме мъжете и жените. Например, когато мъжете и жените пълнят потребителската кошница, включително и със здравни продукти, виждаме, че те не купуват едни и същи неща – Същевременно, ако сравняваме тези потребителски кошници, виждаме, че има облагодетелстване по-скоро на едната страна. Необходимо е, е да отчетем тези нови реалности. Освен това, нашите граждани очакват е, обществените политики да отговарят на новите реалности. Аз не мисля, че Европейският съюз е съюз на трансферите. Не, това трябва да е съюз на най-добрите практики. Няма никакво съмнение, данъчното облагане е правомощие на държавите членки, но ние пък трябва да препоръчваме добри практики, които от морална гледна точка да са задължителни – за държавите членки. Така и данъчното облагане ще има а, своето въздействие върху равенството на половете. Надявам се да представим нещо, което да подобрява данъчните политики и да е полезно за гражданите. Благодаря. Господин Тремоса. Някой друг желая ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, Чули Уорд. Аз не работя точно по този доклад, но за мен равенството между мъжете и жените е изключително важно. То трябва да е в основата на всичко, което правим в Европейския съюз. Следователно, връзката му с данъчното облагане също е важна. Когато жените не се третират наравно, всеки плаща цената за това. Той има своите нежелани последици, които включват и насилието. Трябва да сме сигурни, че се борим за едно много по-справедливо общество, което уважава жените. Мисля, че има връзка между проявите на насилие и економическото неравенство на жените. Необходимо е да подходим наистина холистично. Необходимо е жените да имат по-добро положение. Аз частично отговарях за доклада по целите срещу бедността. Тогава разгледахме финансовата независимост на жените. Видяхме, че политиките на финансови ограничения са били много вредни за жените, защото те се страхуват дори да включат отоплението или да нахранят детето си. Това са последици, които се търпят ежедневно – Именно за това трябва да мислим и за данъчното облагане. Не бива да забравяме, че и други членове на семейството страдат, когато няма равенство. Благодаря на колегите. Надявам се да имаме един справедлив свят за жените и членовете на техните семейства. Благодаря. Сега отново давам думата на съдокладчиците, госпожо Матиас. Благодаря накратко. Благодаря на всички коментари от колегите. Мисля, че те засегнаха изключително важни въпроси. Разбира се, ние не искаме да посягаме на правомощията на държавите членки. Това трябва да се разбере от самото начало. Но има общи политики, които се отразяват върху равенството между половете. Ето, ние имаме обща система за ДДС. От друга страна, потребителските модели също са важни. Има пряка връзка, ние трябва да работим по тези въпроси. Като Европейски парламент, като Европейска институция – не бива вместо това да затвърждаваме или за да неравенството между половете. Наистина благодаря на Перванш за предложената формулировка, която може да ни позволи да решим основния проблем по доклада. Като компромис това е много добро предложение и ще го обсъдим с всички докладчици в сянка, но наистина благодаря. А на колегите от НП, на колегата, който представи двама докладчици в сянка, ще кажа, че ние отчитаме всички техни притеснения. Също искаме да има конструктивен компромис – Разбира се, ние можем да помислим и за промяна на правното основание, ако то вече не е подходящо. Ако нищо не променяме, нищо и не вършим тук. Ще направим предложения, свързани с настоящето правно основание, но ако то не е подходящо, ще го сменим. Благодаря. Очаквам следващата дискусия. Благодаря. Господин Ортасун, няма какво толкова да добавя, ще бъда много кратък. Почти всичко беше казано. Само две-три неща. Първо, от наша страна има наистина желание да се стигне до широк консенсус и да се работи бързо на второ място. това, което беше казано за данъчното облагане на продуктите за лична хигиена е важно, защото тук наистина има пряка дискриминация, свързана с данъчното облагане. В Европа се водят много кампании, които настояват за реформи и мисля, че ние трябва да се вслушаме. За мен това е една от основните цели на доклада. Можем да помислим как точно да формулираме, как да го кажем, но това е важно. А по индивидуалното данъчно облагане ще кажа, че предложението на перванш ни звучи добре. Може би ще започнем от тук и ще видим дали това е приемливо и за останалите членове на групата, но със сигурност искам да намерим компромис около предложението на Перванш. Благодаря. С това мисля, че можем да приключим на следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. Гласуване на 21 ноември на съвместно заседание. С това приключвам съвместното ни заседание. В 9 часа продължава работата на комисия ЕКОН.